Виждам, че а, залата е доста пълна. Започваме с няколко минутки закъснение. Вчера не можахме да, се, да разгледаме точка 15 прилагане на европейското законодателство в областта на околната среда. Това ще трябва да стане на следващото заседание защото тази седмица няма кога. Преминаваме към 16-та точка от дневния ред – дефицитът на протеинови култури в Европейския съюз. Намиране на решение на един отдавна съществуващ проблем. Крис Дейвис по процедура. Мислех, че на вчерашното заседание което вие председателствахте и заместник председателя също. Беше добре организирано, много работа свършихме професионално, обаче отново не стигнахме до прилагането тази сесия много често я отлагаме, а всъщност най-важното, което упоменаваме на всяко заседание е, че трябва законодателството да се прилага. Това му е смисъл. Е, за... А ето отново на последно място в програмата за вчерашния ден беше поставена същата тая точка и на комисията губим времето. Да, абсолютно ми е ясно, че вие не сте доволен от тази ситуация, но няма да се върнем а, към тези въпроси а, а, преди март това значи 6 месеца, откакто те са представени на нашето внимание. Трябва да направим нещо, за да могат тези въпроси да бъдат правилно а, разгледани. Да, абсолютно съм съгласен, така че може би утре сутринта ще можем да поговорим по тези въпроси, защото днес отново а, сме с много а, твърд дневен ред. А, и министрите ще дойдат да се срещнат с нас и не можем да ги отложим и тях. Така че по време на координаторското събрание утре сутринта ще се опитаме нещо да направим. 16-та точка – дефицит на протеиновите култури. В ЕСЕ Шаба е нашия докладчик. Ще гласуваме предложение за изменение 6. За против, въздържали се, отхвърля се. Предложение 5 с разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против въздържали се, отхвърля се. Добре, ще проверим електронно. Край на гласуването. С мнозинство се отхвърля предложения за изменение. 4 за против въздържали се приема се. 7 за против въздържали се приема се. Имаме консолидирано предложение за изменение с 2 за против, въздържали се, приема се. Изменение 12 Хорст Шнелхард за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за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 против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 с устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение C3 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с, с изменение 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение C1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото е 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точки от преамбюла. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Предложение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме окончателно доклада, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 39 за, няма против, 11 въздържали се. Честито на докладчика Шандор Табажди. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, номер 17. Намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в Европейския съюз. Докладчик е Едит Естрела. Две минути за докладчика, съвсем бързо. Благодаря, господин председател. Ще бъда дори по-кратка. Позволете ми да благодаря на колегите и най-вече на докладчиците в Сянка. Благодарение на тяхната готовност за сътрудничество ние успяхме да подготвим компромисни предложения, което ще облегчи гласуването, тъй като първоначално имаше е, близо 240 е, предложения за изменения. А също времено постигнахме и едно облегчаване на текста е, с е, съгласувани е, отделни параграфи. Ще посоча някои терминологични неточности в е, португалската версия. Има е, в номер 51 е, неточно превеждане на текста, но това са чисто португалски езикови корекции.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 въздържали се, приема се. На втора страница ще намерите компромис 7. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се? Продължаваме с компромис 4. Кой е за? Кой е за? против, въздържали се, приема се. Преминаваме към ФЕМ 80. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. ФЕМ 17. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 89-то изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5, кой е за, против, въздържали се, приема се. Три Б е параграфа, имко О6. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Имко О8, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Имко 09 за, против, въздържали се, приема се. Имаме консолидирано предложение за изменение номер 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Параграф 4б, нов, 103-то е, изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Имко 024. Е, Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 105. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 106. За? против, въздържали се. Проверка по 106-то изменение. Край на гласуването. Налагаше се 28 за, 27 против. Приема се. 107 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. ФЕМ 29 на другата страница. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 8 за, против, въздържали се, приема се. 115-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 119. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 157. Кой е за? Сто Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 120. 158. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис номер 9. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Параграф 7, 121 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 129. Искате проверка? А, по 122. Проверка. Не, 121 бе гласувано. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 129. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Извинете ме, господин председател. Имаме някакъв проблем. Аз гласувах за 129-то. И гласувах за 122. А майче, вие говорихте за 129-то. Не знам точно за кое гласувах. Не, не. Госпожа Дебрюн поиска проверка за 122. Но когато трябваше да кажете 122, всъщност вие говорихте за 129, а преди това гласувахме по 121. Добре, значи ако има недоразумение, нека да гласуваме сега по 122. Още веднъж проверка по 122. Кой е за, кой е против, кой се въздържа, моля гласувайте с електронни карти по именно гласуване. Abstimmung ist beendet. Край на гласуването. Да. Ето, виждаме откъде идва и недоразумението. Приемам възраженията. Отхвърля се. Отхвърля се. А сега вече стигнахме до 129. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 132. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. ФЕМ е, М5. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. ФЕМ 11. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Отново комисия ФЕМ 14. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. ФЕМ 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. ФЕМ 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по ФЕМ 28. Добре. Край на гласуването. Да, с голяма преднина се прие. Компромис 11. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. с 142 на страница 12. Продължаваме. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 144. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Искате проверка по изменение 144. Край на гласуването. Отхвърля се. Фем 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Фем 9. Гласовете за. Против. Въздържали се. Приема се. Фем 10. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Фем 15 за, против, въздържали се, приема се. Имко 11, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Имко 13, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Имко 17, за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 12, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, приема се. Имко 7. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Имко 16 за, против, въздържали се, приема се. 18 на Имко, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Имко 19 за, против, въздържали се, приема се. Имко 22 за, против, Въздържали се. Приема се. Имко 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 29. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Сто 151. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 152. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 153. За. Против. Въздържали се. Проверка по предложение за изменение 153. Abstimmung beendet. Край на гласуването. Приема се. 154. Кой е за? Кой гласува против? Въздържали се, отхвърля се. 155. За. Против. Въздържали се, приема се. 160. Гласовете не, искате проверка по 155. Добре. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Приема се. 160 гласовете за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Не, отпада гласуването по 104, тъй като приехме 163. Продължаваме с 165. Е, Елена Антонеско, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 166, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Фем 12, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис номер 13. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 173. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 174. За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 Хайде да повторим още веднъж. Кой е за? ФЕМ 30. Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Имко 27. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Стигнахме до компромис 14. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 83, Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 184 за. Против. Въздържали се. Приема се. 185 за. Против. Въздържали се. Приема се. 186. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 188. Кой е за?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 Кой е против? Въздържали се. Приема се. 198. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 199 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. 200 отпада. 201. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 202. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. ФЕМ 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. ФЕМ 24. За. против, въздържали се, приема се. Имко 30 за, против, въздържали се, приема се. Имко 32 за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се 15. 15 отпада и 16 няма нужда да се гласува. Продължаваме с следващия компромис. Не. Продължаваме с 21. Кой е за? Против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 Въздържали се. Приема се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 30. Всъщност няма нужда да се гласува, тъй като бяха идентични. 29 и 30. Компромис номер 1. За. Против въздържали се, приема се. Няма край. 35 за. Да, да, 35. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Фем Ф. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 38. За против, въздържали се, отхвърля се 40 за, против, въздържали се, приема се. 42. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 43. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се. Проверка по ФМК. Един глас повече от НП. Сега вече нещата са вред. 31 гласа за, 27 против. Приема се. Преминаваме към ФМЛ. Кой е за? Кой е против? А, либералите се въздържат, може би? А. Не мога да разбера. Кой е за? Моля, още веднъж по ФЕМ Ел. Кой е против? Въздържали се, приема се. 55-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Продължаваме с, с JA960. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се.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 вече крайното гласуване. Моля, гласувайте с електронни карти. Социалисти и демократи, един глас повече. Все още е, един глас повече от е, Съюза на социалисти и демократи. Моля един глас да се изтегли. Край на гласуването. 52 гласа за, 1 против, 7 въздържали се. Поздравяваме Едит Естрела и всички останали, които са работили активно по темата. Така, неравнопоставеност в здравеопазването на Европейския съюз. Това бе гласуването по темата на Едит Естрела. И така преминаваме към следващото гласуване. Отново сериозна тема – оценка на управлението на грип H1N1 през периода 2009-2010 година в Европейския съюз. Докладчик е Мишел Ривази. Пристъпваме направо към гласуването. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. На същата страница долу компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. На следващата страница изменение 86 за против, въздържали се, приема се. 87 с устно изменение за. А, извинете, имаме разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част отпада и изменение 89 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Ще проверим електронно. край на електронното гласуване. Отхвърля се, ясно. Консолидирано изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 117. Гласуваме го в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 118. Същото упражнение. Докладчика е приел за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Also, ein Antrag auf äh, Roll Call. Значи обясняват ми, че има предложение за ролкол, т.е. една четвърт от е, членовете трябва да направят предложението. Трябват ми 16 души, които да се изправят, за да има ролкол. Genau 16. Genau 16. Да, имаме 16. В такъв случай ще има поименно гласуване на това консолидирано предложение за изменение номер 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 за, 41 против, 2 ма въздържали се. Отхвърля се. Naja, dann gibt es eine äh, andere Version des има и друга версия на консолидираното изменение. То е 11. Гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с 137. За. Против. Въздържали се. Приема се. 149. За против, въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 150 разделно гласуване с устно изменение, първа част. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втората част отпада. 151, отново разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 182 с устно, извинете, само 82, а не 182 с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. 83 за. Против. Въздържали се. Приема се. 156 за. Против. Въздържали се. Приема се. 161 за. Против. Въздържали се. Приема се. 162 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 169 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 16 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 6 на госпожа Каденбах. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Втората част отпада. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 и 57, 58 са идентични за, против, въздържали се, приема се. консолидирано изменение 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 66 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67 разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се.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 58 за 2, против 1, въздържал се. Честито на докладчика, госпожа Ривази. Euh, Благодаря, господин председател. Благодаря и за начина по който гласувахте. Въпросът е изключително актуален защото наистина трябва да има добро управление, ако в бъдеще отново избухме пандемия епидемия трябва да можем да разчитаме на сътрудничество. Знаете, в Франция имаше голям скандал във връзка с конфликт на интереси. Намеси се и СЗО, така че би било много е много полезно да има експертно мнение и експертна проверка. За това държах на разделното гласуване при назначаване на експерти от агенцията. Благодаря отново на всички. Колежката Делва също би искала да вземе думата. Благодаря, господин председател. Наистина съм много доволна от резултата е, по тази тема. Да, имаше и конфликт на интереси, но ние се опитахме естествено да се съобразим с е, колкото е възможно повече предложения на колегите. Благодаря на докладчиците в Сянка. Естествено, че по отношение на е, основанията, на мотивите е, имаше много малко изменения. Позволете ми от името на политическата група, която представлявам, да стимулирам докладчика да продължи да работи по доклада, така че в крайна сметка да постигнем е, целите, които сме си поставили. Е, да, Естествено, че е, мотивите ще трябва да се преработят. Е, обосновката е, ще бъде преработена от секретарията и всеки ще може да провери дали нещата са точно направени и логично свързани с другата част от текста. И така продължаваме с точка 19. Вижте как изглежда моя списък за гласуване. Вижте колко е цветно. Е, така че председателят да може наистина да следва е, измененията, които са предвидени и да не прави грешки при гласуването. Е, точка 19. Е, БВП, отвъд БВП, измерване на напредъка в свят на промени. Ана Роспах е докладчик. Е, която в рамките на една минута ще обясни две неща. Благодаря на всички, които ми помогнаха при е, подготовката на текста. И до вчера вечерта и днес сутринта получавах е, имейли от е, колеги, които ми бяха писали, които които като че ли се подготвят да водят е, истинска битка, но аз мисля, че моментът не е подходящ е, за политически сражения. Става дума за изключително важна и същевременно нова тема. Е, много е важно да предприемем някакви стъпки. Това е само първата стъпка за да постигнем крайната си цел – и тъй като става дума за първа стъпка, за началото, мисля, че е, не бива да бъдем максималисти. Трябва да се опитаме не така категорично да казваме аз съм против, аз съм е, за това или онова, а да се опитаме да постигнем някакво съгласие помежду си. Консенсусът в този случай е изключително важен, тъй като става дума, както казах многократно вече, за първа стъпка. А когато се стигне до разработването на методите, на стандартите, на критериите, е, ще спорим, естествено. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Ще видим как. Е, колегите и колежките ще решат да гласуват. Започваме с изменение 17 на Виторио Проди. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Екон 9. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Мисля, че се прие. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Отхвърли се. Стигнахме до Изменение 20. Кой е за? Против. Въздържали се. Проверка. Не е ясен резултатът. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 23. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 27. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 26. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Нямате превод, така ли? Проблеми с английския превод. Английска кабина. Чувате ли сега превода? Да, добре. Преминаваме към 26-то изменение проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не става по-добре, колега. 28. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 25-то изменение е за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Еткон 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. МПЛ 11. Е, кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 29-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 30 за. Против въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, отхвърли се. 32. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, приема се, но предпочитате проверка, добре? Проверка по 34. Край на гласуването. Отхвърля се. 35.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 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 43 кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. МПЛ 13. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Екон 16. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Ще направим проверка по номер 16, предложение на економическата комисия. Край на гласуването. Да, малка е разликата, но все пак е, се прие. 45-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 46 за. Против. Въздържали се. При... Отхвърля се. 48. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Проверка по 48 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 47 за. Против въздържали се, приема се. 49 няма да се гласува. 50-то изменение, е е кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Екон 7, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 51-во изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Екон 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Екон 3. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. И 3-3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. И трепет за. Против, въздържали се, приема се. И шест за. Против, въздържали се, приема се. И седем за. Против, въздържали се, приема се. И десет за. Против, въздържали се, приема се. И 3.11 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 6, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. МПЛ 8, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. МПЛ 11, за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 16. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. След това МПЛ 17. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втора част. За против, въздържали се, приема се. Екон 15, кой е за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 2, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 9, 52 изменение, кой е за? против. Още веднъж да повторим гласуването. 52-ро изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Проверка. Бендит. Край на проверката. Край на гласуването. Отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка по 55-то изменение. Bandit. Край на гласуването. Да, Приема се с малка разлика в гласовете. Да. Продължаваме с ИТРА едно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Реги 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Екон 1. Кой е за?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 МПЛ 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 59. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 60 за. Против. Въздържали се. Приема се. При 61-во изменение по първа част кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част сега кой е за? Против въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, проверка по 63. Край на гласуването. Приема се. 65-то изменение ще се гласува. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Проверка по 65-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 64-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 67. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. И 3-4, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. МП 1, гласуваме по първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 9. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. МПЛ 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 5. Гласовете за. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 1. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Реги 3. За. против, въздържали се, приема се. Реги 4 за, против, Твърде бързо ли беше? Реги 4. Моля, гласовете за. Или ако искате проверка с електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Реги 4 се отхвърли. Реги 5. Моля гласовете за. Гласовете против. Въздържали се. Приема се. Добре, е, мисля, че беше ясно, но проверка по Реги 5. Какво? Край на гласуването. Приема се. Реги 6. Гласуваме отделно първа част. Първо, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част за? Против? Въздържали се? Приема се. Трета част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Реги 7. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Проверка по Реги 7. Край на гласуването. Отхвърля се. 44-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Осъмдесет и трето изменение и ИТРЕ 9 идентични. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Проверка. По 83-то изменение и изменение И39. Край на гласуването. Е, по-ясен от този резултат едва ли може да има. Продължаваме. Реги 9. Кой е за? Реги 9. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Реги 10. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Реги 11. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Реги 12. За? Против? въздържали се, приема се. Екон 6. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Екон 12 няма да се гласува. Продължаваме с 9 1 Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 9 2 Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 9-3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 9-4 в две части. Първа част кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 9-5. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. дв 6 За. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 10. Кой е за? Кой е против? Не е ясно, затова предлагам електронна проверка. Be ended. Край на гласуването. Прие се. Екон 13. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Емпл 3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Итра 15. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Итра 16 за. Против Въздържали се. Приема се. 68 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 70-то изменение. Искате проверка по 68. Да, не, да направим проверка. Бендът. Не на гласуването.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 Гласувайте. Бендет. Край на гласуването отхвърля се с много ясен резултат се отхвърли. 82. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 84 за против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се. Проверка по 85-то изменение. Бендит. Край на гласуването. Отхвърлено.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 против, въздържали се, приема се. Извинете, второ изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. А сега, ситуацион 2 и прие се. Ситасион 1 МПЛ, Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Ситасион 2 МПЛ. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Продължаваме с ресайтъл А, това е точка от преембюла. Пето изменение за А, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение, кой е за? Гласовете за, сега гласовете против, въздържали се, отхвърля се. Седем, кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Да, резултатът е ясен. Шесто изменение, кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. МПА, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. И 3А, кой е за? против, въздържали се, приема се. Осмо изменение, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Девет, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Десето изменение е за, против, въздържали се, Приема се. Щом желаете проверка, добре. Десето изменение. Край на гласуването. Приема се. Дванайсто изменение. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 14-то изменение, кой е за? Кой е против? Въздържали се. Проверка по изменение 14. Край на гласуването. Приема се. 15-то изменение за против, въздържали се, приема се. Емпъл Б. Кой е за? <clears throat> против, въздържали се, приема се. 16-то изменение. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. МПЛЦ. С, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Мисля, че се отхвърли, да. И треце. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. е Д. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. И 3D, кой е за? Против, въздържали се, приема се. И това означава, че сега ще гласуваме вече е, по целият доклад. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Петнайсет за, 34 против, 11 въздържали се. Е, това означава, че на просто доклада ще бъде хвърлен в кошчето. Докладчикът има думата. Е, очевидно не желаем да предприемем нищо сериозно по темата. Така и така ставаше дума за ожесточена политическа битка макар че аз се опитах да се откъсна от тясно партийното мислене, работейки по доклада и се ръководех единствено от моите виждания за това какво е реално и какво е възможно. Съжалявам наистина, че очевидно политическите групи не са решили да подкрепят моето предложение – но трябва да предприемем е, нещо, според мен, но не по този крайно идеологизиран начин. Благодаря, господин председател. Така се случва понякога в политиката, няма гаранции за успех. Виторио Проди има думата. Благодаря, господин председател. Като докладчик в Сянка искам да кажа две думи от името на политическата група на социалистите и демократите. Опитах се е, да работя задълбочено по тази тема, защото съзнавах колко важна е тя – Действително, само по този начин можем да осъзнаем промените, които ни предстоят. Трябва да осъзнаем, че природните ресурси на тази земя са ограничени. Нямаме кой знае какво поле за маневриране и за това трябва да се стремим към промяна по същество, промяна на цивилизацията като такава трябва да осъзнаем, че границите, пред които сме изправени, се обославят не само от брутния вътрешен продукт и материалното производство. Трябва да се стремим към промяна, която да включва и нематериалните блага. Ето това би било огромна крачка за нашата цивилизация но по този начин ще можем да осигурим и устойчиво развитие на нашето общество. Стига да тръгнем по този път. Искам да кажа, че чисто материалните блага трябва така да се каже да се преосмислят. Като преминем към преосмисляне и на производството на нематериални блага. Явно това е битка, която те първа ще се води. Председателят, нашият гост вече е пред вратата, но Корин Лепаш искаше думата и след това още една заявка. Ако сте кратки, ще успеем. Е, euh, euh, като докладчик в сянка от политическата група на Алди, а, искам да кажа, че просто беше направен опит за торпедиране на този доклад. Темата е изключително важна и аз съм съвършено съгласна с току-що казаното от господин Проди. Винаги, когато се занимаваме с такива теми, се натъкваме на един и същи проблем. Така че отхвърлянето на доклада може да се тълкува и в смисъл, че парламента не смята темата за важна. Моето впечатление е, че стъпка по стъпка, изменение по изменение, се правеха опити за намиране на компромис, но всичко беше напразно. Прекалено много бяха предложенията за изменение. Много от тях бяха приети. Лично аз накрая гласувах и окончателно за доклада, макар че той изцяло не ме задоволява. И сега какво чувам, че той ще попадне в кошчето. Искам да ви кажа, че не бива така. Не бива само по БВП да мерим напредъка на обществото. Дами и господа, темата е важна и аз подкрепям факта, че е важна темата, но ако искаме да работим по нея, трябва да разработим критерии, които са измерими, а не да а, създаваме някаква безкрайна бюрокрация възоснова на критерии, които са по-скоро субективни. Това е причината, поради която не можахме да се съгласим с доклада. Предпочитаме конкретните данни и параметри, предпочитаме по-малко бюрокрация. Този доклад нямаше да допринесе за такова нещо. ЕНП отново иска думата Рихард, не по тази тема, господин председателю. След като няма 11 часа, искам да ви помоля за няколко минутки кратко прекъсване, защото искаме да направим вътрешна дискусия. Добре, ще направим, казва председателят, 6-7 минутки пауза, след което ще се срещнем с министра на националните ресурси на Унгария. Очевидно, че на тази тема ще се върнем отново. Тя е прекалено важна, за да махнем с ръка. Прекъсваме за 5 минути. Моля ви, не напускайте залата, за да можем да изслушаме намеренията на унгарското председателство в областта на здравеопазването. Госпожо Първанова, специално вие останете, моля ви. И така, уважаеми колеги, след тази съвсем кратка почивка, която ни позволи да си отдъхнем от е, маратона от гласувания, преминаваме към кулминацията на днешния преди обяд. Нека да поздравим след нас унгарското председателство в лицето на министъра на националните ресурси господин Миклош Ритхей. Добре дошъл сред нас, на вас и на вашия екип. Във вашия ресор влиза политиката на здравеопазване. Това е и в ресора на нашата комисия. Ние сме комисия по околна среда, сигурност на храните и здравеопазване. За това ще ни е изключително интересно да чуем какви са плановете на новото председателство за следващите 6 месеца. Без да се бавим, преминаваме към работа по същество – и ви давам думата да представите програмата на унгарското председател. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, дами и господа, за мен е огромна чест да бъда днес тук сред вас и да ви представя програмата на унгарското председателство в областта на здравеопазването. Радвам се, че мога да ви запозная с дневния ред на нашите политически инициативи, респективно намеренията ни да продължим да работим по тях. Изминаха само 6 години от присъединяването на Унгария към Европейския съюз. За това се готвихме много усилено за това председателство. Тези 6 години донесоха не само на Унгария, но и на целия Европейски съюз дълбоки промени. Договорът от Лисабон за наша радост разшири правомощията на Европейския парламент и постави сътрудничеството между съвета и парламента на нови основи. Надявам се, че ще можем да намерим общи решения на всички онези въпроси, по които ще трябва да се вземат решения през следващите 6 месеца. През последните 6 години станахме свидетели на това, че Политиката в областта на здравеопазването на Европейския съюз се разширяваше все повече. Разбира се, че здравеопазването е прерогатив на държавите членки, но все пак има множество въпроси, които изискват отговор на ниво Европейски съюз. Така, например, отговорностите, които проистичат от вътрешния пазар. Но не само за това ни е необходимо сътрудничеството, не само заради общите предизвикателства, то ни е необходимо и за това, защото, за съжаление, между отделните държави членки има доста големи неравенства и разлики между политиките на здравеопазване и здравословното състояние на гражданите. Всички граждани на Европейския съюз имат право на здраве здраво... и здравеопазване респективно медицински условия. Опазване, а, услуги, извинете, опазването, респективно възстановяването на здравето има огромно значение върху, за качеството на живот на отделната личност и обществото като цяло. Здравеопазването е важен елемент на социалното и економическото развитие, защото от здравето на работника – зависи економическата конкурентоспособност. Здравният сектор – разполага с значим потенциал за изследвания и иновации, т.е. ласка напред развитието. Същевременно обаче секторът е и стратегически потребител на високотехнологични услуги и продукти. Същевременно здравният сектор е важен по отношение на заетостта, защото около 10% от всички заети в Европейския съюз работят в здравния сектор. В стратегията Европа 2020, която е изключително важна за перспективите на Европейския съюз за бъдещето, економическият растеж играе много важна роля. И във връзка с това опазването на здравето на активното трудоспособно население е изключително важно. Унгария пое председателството на Европейския съюз в много труден момент, когато економическата криза изостри още повече общите предизвикателства на страните членки. Трябва да решаваме проблеми като застаряването на населението, по-голямото търсене на здравни услуги, е, неравенството между отделните региони и недостига на квалифицирани специалисти. Наша обща задача е въпреки економическата криза да гарантираме равнопоставеност, високо качество и устойчиво развитие на здравните системи на държавите членки. Това са най-важните приоритети, които представляват рамката за дейността на унгарското председателство в областта на здравеопазването. Нека да започна с няколко думи са законодателните предложения, които вече са включени в дневния ред. По време на испанското и бългийското председателство се постигна доста сериозен напредък по отношение на трансграничното здравеопазване и правата на пациентите, включително и разпоредбите относно лекарствените средства. Що се отнася до трансграничните права на пациентите, ние смятаме, че проекто директивата, която в момента се обсъжда, е краягален камък. Кодифицирането на а, тази дейност вероятно ще даде правни гаракции не само на държавите членки, но и на заетите в здравеопазването и пациентите. Тук искам да подчертая, че Унгария подкрепи второто четене на директивата. Предвид на това, че на заседанието, на сесията си Миналата седмица вие сте приели предложенията за изменения. Сега предстои унгарското председателство да направи всичко възможно директивата да бъде приета и да влезе в сила възможно най-скоро. При миналите председателства имаше голям напредък по отношение на фармакологичната бдителност като от името на съвета искам специално да благодаря на парламента за сътрудничеството в тази област, защото благодарение именно на, тази, е, на това сътрудничество можахме да постигнем компромис. Аз съм убеден, че благодарение на новите разпоредби в областта на фармакологичната бдителност се решават много важни въпроси, като например страничните действия. Освен това, става възможно да има разделение на дейността и координация между държавите членки и институциите на ЕС, като държавите членки ще могат да вземат свои решения, гарантиращи сигурността на пациентите. Освен това е на лице компромис по отношение на фалшифицираните лекарствени средства и ние се надяваме, че много скоро парламентът ще приеме и този правен акт. Тези, две, тези два проекто закона всъщност са на преден план в момента. Също така информацията на пациентите за лекарства, които се отпускат по рецепта. Сегашното предложение не беше добро за съвета, но сега унгарското председателство е готово да се занимае с преработения текст на комисията както и естествено да се съобрази с предложенията за изменения на парламента. В момента председателството изчаква комисията да му представи преработена версия. В момента, в който стане това, работната група, която се занимава с тези въпроси, ще бъде свикана. Бихме се радвали, ако правата на пациентите и интересите на пациентите е, бъдат изтъкнати на преден план в преработената версия. В този смисъл се радваме много на усилията на парламента и на водещия докладчик да отстрани сегашните слабости на текста. Надявам се в най-скоро време да получим текста от комисията, за да можем да обсъждаме това досие подробно готови сме да продължим сътрудничеството с парламента и в това отношение. Смятаме, че информацията за пациентите трябва да бъде част от програма за действие, която да се занимава не само с лекарствените средства, а и с въпроси на здравеопазването, т.е. опазването на здравето и да информира по-добре европейските граждани в това отношение. Сега искам да се спре на някои инициативи, които не са законодателни. Здравната стратегия на Европейския съюз показва колко е важно здравето за европейските политики. Стратегическите ни принципи са подход основан на общи ценности, зависимости, взаимно е, признаване на взаимно, взаимозависимостта между растеж и здравеопазване, признаване на важността на здравето във всички области на политиката и укрепване на ролята на Европейския съюз във връзка с глобалното здраве. Това са принципите, които представляват добро основание за ориенти... добра основа за ориентиране на стратегиите в областта на здравеопазването. През следващите е, години Европейския съюз ще трябва да решава следните проблеми Сигурността на европейския гражданин в здравеопазването трябва да се подобри още повече. Трябва да се насърчава по-здравословен начин на живот, особено що се отнася до деца и млади хора. Също така трябва да се работи и по въпроса за достойното устаряване на възрастните хора. Националните системи на здравеопазване трябва да станат по-модерни, по-ефикасни, по-гъвкави, да бъдат по-близо до пациента и да дават на пациента по-добър достъп. Унгарското председателство ще се ориентира по резултатите и чудесните инициативи на предишните председателства в тази област. Що се отнася до децата на преден план са за нас е не само детското е, здравеопазване, а и вакцинирането в детска възраст. Тук искаме да проведем диалог. Друг проблем, с който искаме да се занимаваме е мониторингът и е, сложната ситуация на децата на иммигрантите. На 3 и 4 март 2011 година ще има експертна конференция в Будапешта по този въпрос, като резултатите от е, тази конференция ще бъдат предоставени на главните лекари на болниците зависимост от резултатите от е, конференцията ще видим какви инициативи могат да се подемат на ниво Европейски съюз, като те ще бъдат формулирани под формата на заключения на съвета. Естествено, че здравословното състояние на европейския граждани трябва да се подобри, но преди всичко трябва да възпитаваме децата си в дух на здравословен начин на живот. Ето това е задача, която е на едно от първите места в дневния ред на унгарското председател председателство и освен това председателството ще продължи вече подетите от други председателства инициативи в това отношение. Освен това, съзнаваме важността на психическото здраве, което е не по-малко важно от физическото. Европейският пакт за психично здраве е изключително важен, защото повдига въпроси като психично здраве на млади хора и възрастни хора, депресии, психично здраве на работното място, социална изолация, стигматизация и така нататък. Ще има пет работни конференции по тези теми като резултатите ще могат да се видят след това под формата на заключения на съвета. Последната от тази поредица конференции ще бъде е, през март 2011 година в Берлин. След това ще започнем е, конкретно работа в съвета. Освен това, според нас е много важно нерав... разликите, различията между държавите членки да бъдат намалени по отношение на здравословното състояние на гражданите. Смятаме, че непременно трябва да се насърчава здравословния начин на хранене, балансираното хранене, борбата срещу затластяването, борбата срещу тютюнопушенето. Action for Prevention – действия за превенция. Това е мотото, под което през 2011 година председателството ще организира конференция. Освен това, в сътрудничество с Юросейф и с подкрепата на Европейската комисия на 16 и 17 юни през 2011 година ще организираме експертна конференция на тема предотвратяване на нещастни случаи и травми. Ще анализираме настоящата ситуация и ще формулираме задачи за бъдещето. Освен това, има други инициативи за модернизиране, т.е. които да допринесат за модернизиране и повече ефикасност на националните системи на здравоопазване. Път пациенти и кари... пътища на пациентите и кариери в Европа. Това е основното мото на работа за нашето председателство. А, също така обръщаме внимание на проблеми, които изискват трансгранично сътрудничество, трансгранично здравеопазване, миграция на пациенти и на специалисти в областта на здравеопазването, все по-голям недостиг на, специали... на специалисти, повишаване на търсенето на медицински услуги, неравнопоставеност и пациентски права. Това са все много важни теми за унгарското председателство което наистина възнамерява да се занимава с най-важните въпроси в областта на здравеопазването. Част от тях са инвестиция в медицински системи на бъдещето. За целта отново ще има конференция. Особено с оглед на това, че бюджетите са орязани, за населението застарява, технологичните развития стават все по-скъпи разходите, които се, из, се влагат за здравеопазване, не са просто разходи, те са инвестиции за бъдещето, защото те ще дадат плод в бъдеще и ще допринесат за намаляване на бъдещи разходи. Важно е, разбира се, решенията да бъдат подплатени с факти и с инструменти, чрез които да се осъществяват резултатите от всички тези инициативи. Не по-малко важно за нас е да обменяме мнения и информация, да разширяваме знанията и специализацията си. Европейските структурни фондове също трябва да могат да се използват за по-дазъчно развитие в областта на здравеопазването. Председателството ще а, излезе с предложения в подкрепа на заключенията на съвета за модерните устойчиви системи за здравеопазване. Що се отнася до зелената книга на Европейската комисия, а, унгарското председателство също е амбицирано да постигне напредък по отношение на специалистите в областта на здравеопазването. Тук а, ще стъпим на постигнатото от Белгийското председателство и неговите заключения на тема инвестиции за е, експерти и специалисти на бъдещето в областта на здравоопазването. Колкото може по-бързо трябва да разработим план за действие в това отношение – образоване и обучаване на специалисти. Също така унгарското председателство е на мнение, че е от изключителна важност – да разполагаме с реални данни за броя, вида и разпределението на специалистите в Европа. Много е важно да спрем мигрирането на специализирана работна ръка на медици в, от Европа а, председателството смята, че и електронното здравеопазване е изключително важен въпрос с оглед на все по-голямата модернизация на здравеопазването, все по- голямото засилване на трансграничния елемент и на все по-голямото изтичане на специалисти медици. Унгарското председателство на 10 и 12 май е, ще организира в Будапешта конференция, специално постановена, посветена на тази тема. В рамките на всички тези споменати форуми и конференции вие ще бъдете най-сърдечно поканени и се надявам да приемете тази покана. Унгарското председателство се надява а, на сътрудничество с парламента и подкрепа от негова страна. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, е, господин председател на съвета. Е, благодаря за представенето на тази много обширна програма на унгарското председателство. Посочихте, че здравето е от огромно значение за хората на първо място но естествено, че има и много други аспекти, свързани с развитието на здравеопазването на целия сектор. Ние днес вече е, се занимавахме с е, различията в е, здравеопазването и предлагането на здравни грижи в отделните държави членки, което се отразява на сигурността в здравеопазването. Имам вече дълъг списък е, от желаящи да се изкажат, да задават въпроси. Е, предлагам регламент от две минути. Господин Зебер е първият. Благодаря, господин председател. Е, господин председател на съвета, радвам се, че сте сред нас и ви приветствам в началото на председателството и се надявам, че ще постигнете амбициозните задачи, които представихте. Те са много. Много важни са вашите инициативи и мерките, които планирате по отношение на трансграничното здравеопазване, на здравните грижи в трансграничната сфера. Ние имаме е, докладчици по тази тема. Те е, са е, много са интересовани, естествено, нещата да продължат. Но много ви моля, постарайте се решението да бъде своевременно. В съвета имам предвид решението. И освен това, в е, е, смисъла на вече договорената директива, която е, да започне да се прилага. Когато става дума за отчитане и за разплащане, нещата не са съвсем ясни за пациентите, така че би било хубаво да може с да се предвидят съответните разчетни документи и отчетни документи, които са от полза и за пациентите и няма да затрудняват живота им. Естествено, че ще бъде много по-лесно за пациентите да ползват здравните услуги в други държави, ако могат да използват здравните карти, които се издават в техните държави и по този начин да уреждат и финансовите въпроси. Важно е естествено и социалната среда, е, професионалната среда, естествено и развитието на е, така, професионалната подготовка и на медицинския персонал има е, недостиг на работници в здравеопазването. Много важно е здравеопазването по отношение на децата. И тук ми се струва, че би трябвало да поставим акцента върху профилактиката, върху превенцията. Това е особено важно. Благодаря ви. Линда Мекан има думата сега. Добре дошъл, господин министр. Тази сутрин ние говорихме за качеството на здравеопазването, освен на а, всичко друго, също разбира се и за а, грипа H1N1, но а, искам да чуя какво е вашата оценка за мерките, които бяха предприяти през изминалата година и кампанията с вакцинирането. Втората точка, която бих искала да повдигна е с унгарската акушерка. Ако не знаят колегите за Агнеш Бареп, тя е акушерка, която е в затвора поради а, немърливо отношение към своите задължения. А защо е в затвора? Защото е е фактът, че въпреки, че в закона, в закон в Унгария има разрешение за раждане в къщи, раждане в дома, няма закон, който да позволява на медицинско лице, в случая акушерка, да помогне за това раждане. А, тоест няма лиценз който да дава. А през декември в Страсбург съдът постанови, че Унгария ще трябва да промени своя закон в тази връзка и искам да чуя какво предприема Унгария за това. За някои от нас е необяснимо как може такова нещо да се случи в държава членка. Антония Първанова. Господин председател, искам да поздравя също господин министър за неговото представяне на програмата и почти всеки министър, който дойде тук, прави доста големи обещания, но не всички от тях се изпълняват. Да, радвам се, че беше отбелязана финансовата устойчивост и инвестициите и тяхното значение в здравеопазването. А, ние разбира се и днес говорихме по въпроса за голямото значение на финансирането за здравето и здравеопазването. Какви ще бъдат вашите конкретни инициативи и действия в сферата на тази стратегия и как ще представите това пред съвета, като се знае а, колко а, често и постоянно всъщност държавите членки показват а, че не желаят да осъществят до края реформата в здравеопазването си, край, а, криейки се зад субси, субсидиарността. Освен това, ние искаме по-ефективна и устойчива здра... на система на здравеопазването. Ето защо бихме искали да чуем и вашето мнение а, пандемията H1N1 и е, за периода 2008 и 2010 година а беше много сериозна и ни постави много предизвикателства поставени пред една криза в здравеопазването, създаде се и обществено мнение а, за това, че не трябва особено много да се вярва на здравеопазването. Ето защо искам да попитам, а дали вие заедно с съвета по време на вашето председателство смятате това да го решите и доколко а, бихте искали а, да укрепите действието а, на всички а, принципи, а, които повишават прозрачността и Смятате ли да обърнете внимание на съвета и на комисията, че трябва да чуваме повече а, за а, експертите, които се ползват а, за формира на мнението. Благодаря, Михаил Троблос. Благодаря ви. Преди всичко бих желала да ви поздравя най-сърдечно в нашата комисия, господин министр. Имам следния въпрос към вас. Става дума за прехвърлянето на правомощията по отношение на генно модифицираните организми. Ние сме на мнение – че става дума за един вид списък, който в крайна сметка цели едно единствено нещо да а, изтегли от а, ресора на съответния комисар а, правомощията в тази сфера. А, генно модифицираните организми могат да имат много вредно въздействие и затова ме интересува къде точно бихте поставили генно модифицираните организми? В сферата на здравеопазването или в сферата на опазване на околната среда? Или някъде другаде? Какъв е принципа, който смятате, освен това, да е, прилагате при определенето на определени политики в тази област. Имайте предвид, че една голяма част от европейските граждани са против е, ГМО. Следващият колега, господин Роси. Господин председател, както знаете, ние гласувахме за един текст, който съдържа разпоредби по отношение правата на гражданите и тяхното лечение във всяка една от държавите членки. С други думи, всеки пациент, ако пожелая, може да отиде в друга държава членка и да разчита на а, услуги в здравеопазването, там разбира се, това ще означава възникване на разходи и пациентите ще очакват те да им бъдат възстановени. Разходите обаче, цената на здравните услуги, макар и а, самата услуга да е еднакво качество, а цената е различна. Как смятате, доколко ще е възможно и как ще е възможно да работи принципа с възстановяването на тези разходи и при разликата в цените между отделните държави членки, опитвайки се да избегнем економическите проблеми. Не сме съвсем сигурни как точно ще работи това за абсолютно всички граждани в Европейския съюз. Знам, че трябва да има намеса от страна на държавите членки, защото те имат отговорността за здравето. Но се чудех дали вие бихте подкрепили един план, който да обхваща всички държави членки с едно минимално ниво на здравни услуги, което да, бъдат задължит... Е, което да бъде задължително да се предоставя. А, това, което искам да знам е какво мислите вие по този въпрос и дали това би могло да бъде един възможен начин да се реши този проблем. Благодаря. Искате ли да отговорите на първите въпроси, които ви зададоха сега? Това бе първият кръг от въпроси и коментари. Може би е, желаете е, сега да отговорите. Благодаря ви за зададените въпроси. Господин Зебър. Вие поставихте въпрос, на който мога да отговоря последния начин. Унгарското председателство ще при, приеме всичко възможно, за да а, се приключи с а, формалното приемане на директивата за трансграничните здравни услуги. Освен това, вие е, споменахте e-health, електронното здравеопазване, кое, като начин да се е, олесни е, осъществяването на трансграничните здравни услуги. Подкрепям това ваше мнение и ще се опитаме да работим и в тази област. Да, е, здравето на децата, е, липсата на медицински персонал, най-вече на е, медицински сестри, санитари, това са сфери, в които трябва да работим, естествено. И нещата са свързани много често и с миграцията на тези специалисти в здравеопазването. Трябва да си зададем въпроса защо хората напускат страните си и отиват да работят някъде другаде. Би трябвало да се опитаме да намалим именно причините за миграцията. Освен това, иммунизацията на децата, профилактиката в детското здравеопазване има в държавите членки понякога разпоредби, които са твърде консервативни. А при всички положения трябва да гарантираме, трябва да подсигурим едно добро здраве на децата. Така че е, на първо място бих поставил иммунизацията, която трябва да бъде гарантирана срещу инфекционните заболявания. Госпожа Макивен говори за х 1 н 1 трябва да изясним историята около грипа х 1 н 1 Трябва да видим ролята на отделните институции, да видим как, какво можем да направим, как, къде трябва да инвестираме и време, и усилия, и средства. Има държави членки, които складират в огромни количества вакцина и други държави членки, които не могат да си набавят вакцина. Също времено тези огромни количества, които лежат някъде, не могат да се оползотворят изцяло в дър... съответната държава. Що се отнася до акушерката в Унгария, ще ви кажа следното. Има закон, който урежда именно раждането у дома. В този закон са регламентирани условията, при които се разрешава раждане от дома. Министрите е, междувременно вече се занимават с този проблем. Защо е, нашата акушерка в момента е, е в затвора, не мога да ви кажа. Когато се сблъскахме с този проблем, е, компетентните органи реагираха много бързо. Имаше консултации с е, съюзи на лекарите, е, с граждански организации, които също се занимават именно с въпросите, свързани с ражданията у дома. Така че се проведе един много интенсивен диалог с представители на гражданското общество и на професионалните организации на лекарите. И ние сме на път да изясним този проблем. Госпожа Първанова, много е важно посланието на министрите на здравеопазването да стигне до министрите на финансите. На заседание през декември ние вече обсъдихме този въпрос. ЕПСКО и ЕКОФИН може би ще се споразумеят за едно съвместно заседание. Въпросът във всеки случай вече е поставен. Въпросите, които поставят министрите на здравеопазването са изключително важни и от финансова гледна точка, тъй като е, са необходими съответните средства, министрите на финансите се надявам да ни обърнат повече внимание. Задълбоченият анализ на здравеопазването е изключително важен. Става дума за една много комплексна, много сложна система, в която е, нещата не опират единствено до лечение и до здравни грижи за пациентите. Има финансови е, аспекти, има аспекти свързани с професионалната подготовка, с е, персонала и така нататък. В всички случаи ние ще се постараем да предотвратим криза в здравеопазването. Що се отнася до грипа H1N1, трябва да кажа, че според мен е необходимо да обърнем поглед назад и да оценим опита от последните години. Зададен бе и въпрос във връзка с темата ГМО. Комплексна тема, която се свързва и с селскостопанската политика, и с политиката по опазване на околната среда, и здравеопазването. Ние би трябвало е, да разглеждаме нещата най-вече от гледна точка на здравеопазването и на здравето на хората, според мен, но през следващите 6 месеца, ще бъда съвсем честен, няма да можем да включим в дневния ред на унгарското председателство и този въпрос. И накрая ставаше дума за един каталог от е, минимални стандарти по отношение на сектора на здравеопазването в Европейския съюз. Тези въпроси са от правомощията на държавите членки. Има съществени разлики между отделните държави членки. Различията би трябвало да намаляват. Става дума за основния пакет от здравни услуги, е, когато говоря за едно уеднаквяване на равнището. Има държави, в които те са под е, приемливото равнище и именно там би трябвало да насочим усилията си. Неравновесието в здравеопазването, естествено е, тази ли, липса на еднакво равнище, на еднакви стандарти би трябвало да се анализират, защото криза, която засяга цялото общество, естествено се отразява, ако тя е криза в здравеопазването и върху економическото състояние на нещата. Преминаваме към втория кръг от въпроси. Благодаря, господин председател. Както знаете, господин министр, вие говорите пред членовете на Комисията по околната среда, така че се надявам, че ще бъдем съюзници с вас, ще си сътрудничим и ще постигнем добри успехи. Аз се надявам да мога да разясна въпроса, който искам да ви задам на базата на няколко бележки преди това за структурните и кохезионния фонд. Става въпрос дали е възможно, как смятате, да се концентрира малко повече ам, финансовата мощ на Европейския съюз именно в а, инвестиране в а, здравеопазването. След това споменахте за по-младото поколение и за по-възрастните. Но, например, Финландия и Унгария бяха сред водещите държави членки по брой суицидално поведение на младите, така че бих искал да чуя каква, какви са вашите комен, коментари. А на трето място, а, да, засилващата се постоянно миграция на специалисти в здравеопазването, най-вече от изток на запад и искам да чуя как можете да се решат проблемите. Благодаря. Дагмар Беренс. Аз мога само да се присъединя към господин Миколашик с допълващ въпрос. Господин министр, вие казахте, мигрирането на заетите в здравеопазването е свързано с определени причини и ние трябва да знаем причините за него. искам да попитам дали вашето въображение предлага някакви други причини, освен финансови, финансови възможности и инфраструктура, в която се работи. Аз лично не се сещам за друг мотив. Любопитна съм вие какво ще отговорите. А, освен това, а, съм доволна да чуя, че а, направихте добри предложения, реалистични, не много, амбициозни, но някак си са обтекаеми теми сега за миграцията. Да, а, но вие казахте и нещо, примерно, за електронното здравеопазване, тема, която е изключително важна за Европейския парламент. Но вие много добре знаете, че в преговорите за трансграничното здравеопазване съветът беше този, който не желаеше електронно здравеопазване. Може би Унгария е на друго мнение, но за сега не сме стигнали до компромис по този въпрос. За това кажете ми, моля, какво се надявате да постигнете през следващите 6 месеца. И още две думи за законодателния процес. А, не казахте, няма да говорим за ГМО, това ще попитаме господин Фасакас утре. Просто в програмата ви е записана, че искате да продължите а, а, законодателната работа. Но искам да кажа нещо друго. Мис... Малко съм разочарована, че е, говорите, че след е, предложенията на парламента за трансграничното здраве опазване чакате текста на комисията. Вече загубихте 4 седмици, а темата е изключително важна за вас. Вие казахте, че правата на пациентите и интересите на пациентите за вас са на преден план. Затова се надявам, че ще свикате работната група колкото може по-бързо защото ако комисията представи предложението си чак през февруари и вие започнете някъде през март работа, до края на председателството си няма да постигнете нищо, което ще е жалко за всички нас. Благодаря, Корин Лепаж. Благодаря, господин министр. Бих искал да ви кажа, че доста се впечатлих от вашето изявление, че ГМО не влизат във вашата програма. Имаше дебат, който се проведе в парламента и затова съм очудена, че не влиза в програмата на вашето председателство. Но а, въпросът ми е подобен на въпроса на доктор Парванова а, във връзка с кризата с грипа H1N1 и а, ваксините и това, което се случи във Франция, например, като криза. Тази сутрин а, говорихме и за конфликта на интереси. Преди няколко дни имаше дискусия в парламента и беше а, казано, че ще трябва да се приеме регламент по конфликта на интереси. Дали имате дали сте склонен да а, приемете, че а, дори да има съмнение само за конфликт на интереси, ще се загуби а, доверието, което има към системата на здравеопазването. И така, моят въпрос е следния. Дали унгарското правителство и председателство е наясно за мащаба на предложенията в тази връзка а, и как ще се справи с тях. Благодаря. Благодаря, господин министър, за вашето присъствие. Имам а, специфичен интерес към психическото здраве и вие, тъй като споменахте, че то а, ще бъде в а, така горните а, точки на вашия дневен ред, исках да разбера какво е вашето мнение по предложенията и становището на Европейския парламент в тази връзка, тъй като се предвижда разработването на документ и план за действие в тази сфера. Благодаря ви, Алис Питър. Благодаря, господин председател. Благодаря за благодаря на господин министъра за представянето на програмата на унгарското председателство, а и добре дошъл в рамките на групата за здравеопазване и против рака. Много се радвам, че застанахте на позицията на гражданите, не просто на пациентите. Много се радвам, че имате точно такава концепция, защото трябва да работим и за онези, които все още са здрави, за да се намали притока на болни пациенти, който се увеличава в Европа, включително и поради разрастването на раковите заболявания. Трябва ни последователна работа в областта на превенцията. Всяко председателство трябва да проявява приемственост спрямо предишното. В това отношение трябва да има добро сътрудничество сътрудничество между институциите на Европейския съюз. Приветствам намерението ви да форсирате процедурата по директивата за трансграничното здравеопазване, която е важна не само заради мобилността на пациентите, а и заради мобилността на знанието. Знанието трябва да следва пациента. Само ако насърчаваме мобилността на знанията, ще успеем да изравним големите разлики между системите за здравеопазване на държавите членки. И във връзка с това, господин министър, моят въпрос. Какви акценти ще поставите, а, какво ще допринесе унгарското председателство в борбата срещу рака. Още Жил Панио към вторият кръг от въпроси и след това ще отговорите, господин министър. Господин председател, благодаря ви. Господин министър, днес чух много добри намерения от вас но на налица е и доста голямо разочарование и то не само от мен, слушайки това, което говорите. Ще ви обясня защо. Ние сме във второто десетилетие, на третото хилядолетие и всичко става много бързо, включително и скандалите. Тук стана дума за управлението на а, грип H1N1, във Франция имаше други скандали, включително и сега последните дни. Скандала около Аспартама. А, всички тези неща се отразяват на ежедневието ни. Това, което ми което ми и вашето председателство да направи, е да работи по актуалните въпроси, да отразява актуалните развития, за да може да форсира политическата воля и да убеждава европейското население. И сега конкретният ми въпрос е какви конкретни мерки е, възнамерявате да предложите по отношение на допълнителното здравеопазване, допълнителна координация на Европейския съюз. Питам с оглед на всички онези събития, които се случват тук и сега. Как смятате адекватно да ги отразявате, включително и когато възникне конфликт на интереси? Разумно е да има някакъв инструмент за това. Виждаме колко слаби места има в държавите членки. Освен това искам да изразя изненада от отговора, който дадохте по случая с унгарската кошерка. Моля ви не забравяйте, че унгарската държава е обвинена пред Международния съд за човешки права и това не можеше да го игнорирате, да го пренебрегвате в своя отговор. Господин министър, заповядайте. Miroslav Mikolászik képviselő úrnak. Господин Миколашик, готови сме на сътрудничество с Европейския парламент. Особено, що се отнася до превенцията и здравословния начин на живот. Мотото, ни е, мотото на конференцията, която ще организираме е Action for Prevention – действия за превенция. Това е конференция посветено всъщност на народното, здравеопад... народното здраве. Въпросът ви за младите хора. Това е истински проблем, с който ще се занимаем в рубриката психично здраве. Знам за Европейския пак, а, говорих за Европейския пак за психично здраве. Организирали сме пет конференции. Последната от тях ще се състои в унгарската столица. Тя ще е посветена именно на тази тема. Смятаме, че е от особено значение младите хора да бъдат адекватно подготвени по-добре образовани, за по-добре информирани за психичното здраве. Освен това, трябва да, се, да изучим причините за феномена склонност към самоубийство. Много от вас говориха за тенденциите през последните години. Както госпожа Рот Берент спомена, тенденцията за мигриране на лекарски персонал естествено е свързана с доходите, инфраструктурата, но и с начина на функциониране на самото здравеопазване. Трябва да се даде възможност на лекарите да се разгърнат, така да се каже, да се квалифицират, да повишават образованието си и квалификацията си. В Унгария е направена статистика. Опитали сме се да анализираме статистически данни на ситуацията, за да разберем по-добре защо медицинските сестри и лекарския персонал напускат страната. Опитахме чрез анкети да научим мнението и мотивите им. Естествено, че за другите държави членки причините могат да бъдат по-различни – но миграцията е всъщност по посока от източна Европа към западна Европа, което означава, че трябва да си подобрим е, системите на здравеопазване и да си повишим доходите на лекарите. Доходите са безспорно важен въпрос и те биха могли да задържат специализираната работна ръка в страната. Знаем какви са трудностите и именно заради това предвиждаме конференция на тази тема. Сега преминавам към електронното здраве. Електронното здравеопазване може да реши доста въпроси, може да окаже помощ, може да допринесе за трансграничното използване на системите за здравеопазване, като се използват преимуществата на всяка от тези системи. И това е много добре. Това е и важен елемент във връзка с информирането на пациентите. За това смятаме да посветим малко повече внимание на тази тема. Госпожо Лепаш, за ГМО геномодифицираните организми имат връзка и с околната среда, и с здравето на хората. И ние винаги сме е, били готови да сътрудничим с колегите в тази област, защото здравеопазването е много тясно свързано с темата. А що се отнася до х 1 n 1 това, което трябва да направим е да укрепим европейските институции които да могат да действат. Важно е да има и прозрачност, за да можем да си върнем доверието на гражданите. Госпожа Чилдънс постави въпрос в връзка с психичното здраве. Това е приоритетна тема. съветът ще представи заключения по този въпрос. Сега конкретно за борбата срещу рака. Искам да отбележа, че трябва да се стремим към по-добро здравеопазване в тази област и увеличаване на финансовите средства, които са на разположение за това. Белгийското председателство а, има заключения по този въпрос. Унгарското председателство напълно ги споделя и смятаме, че е важно държавите членки да действат съвместно и да обединят усилията си в борбата срещу рака. Има така наречените национални антиракови стратегии. Те са много важни за нас. А, искаме да наблегнем върху превенцията и върху редовните рутинни прегледи. профилактичните прегледи. Господин Парни говори за скандалите. Да, трябва да избягваме скандалите. Напълно съм съгласен с това. За съжаление обаче, тези скандали като че ли обхващат широки кръгове. здравето е важно за всички. Хората са загрижени за здравето си. Така че това, което може да направи съвета е да положи всички възможни усилия за да, избягва за в бъдеще, да се избягват за в бъдеще подобни проблеми, които пораждат големи скандали. За грипа H1N1 неведнъж съм казвал, че е, вече е, е поставено началото на обобщение на придобития в това отношение опит, като смятаме че мнението на Европейския парламент за много важно. И сега отново за унгарската акушерка. Аз не мога да ви дам отговор от името на компетентните унгарски органи. Но има а, така а, факти, които са неоспорими, ако шерката е проявила небрежност и а, е, това е причината за действията предприяти от компетентните органи. Въпросът има свой здравен аспект. Ние сме се занимавали само с здравния аспект. Поставили сме темата на дневен ред и сме подготвили проекто закон, който да дава гаранции за сигурност на жени, които желаят да родят при домашни условия. В този проекто закон са разписани предпоставките, които трябва да са изпълнени, за да е сигурно здравето при раждане у дома. За борбата срещу рака този, тази комисия и този парламент са подемали множество инициативи. Аз смятам, че изследванията трябва да бъдат по-интензивни и координирани. Имаме една декларация, която трябва да събере още 40 подписа, за да добие абсолютно мнозинство. Така че на малката сесия всички ще имате възможност да подкрепите това наше общо искане. Защото е много важно 27 изследователски системи да се обединят, за да се получат най-добрите резултати щати. И така пристъпваме към последния кръг от въпроси и сега вашият първи сънародник ще ви попита нещо. За мен е задам първия въпрос при третия кръг от въпроси. Господин министр, първо ще ви попитам за следното. Вие посочихте различията в е, отделните държави членки. Става дума за здравеопазването. Много от е, колегите вече поставиха този въпрос. Аз ще допълня малко техните въпроси. Виждате ли възможност да се използват структурните фондове за постигане на едно уеднаквяване в рамките на Европейския съюз. На второ място, в началото на нашата среща стана дума вече за това и вие посочихте здравословния начин на живот и мои колеги от парламента също се спряха на необходимостта от здравословен живот и съответното възпитание не само Унгария, естествено и другите държави членки. И естествено, като говорим за здравословен начин на живот, ще споменем пушенето. Аз съм е, враг на пушенето и повечето от колегите, надявам се също. Именно по отношение на младите хора, какво според вас можем да направим, за да обхванем колкото е възможно повече хора още в най-ранна възраст? колегата Шнелхарт. Господин министър, много въпроси вече бяха зададени и вие отговорихте на тях. Аз ще започна там, където колегата всъщност свърши. Структурните фондове, къде точно в кои сфери смятате, че могат да се използват средствата от структурните фондове? Дали за тези експертни конференции? Е, които споменахте, или смятате, че е, средствата от тези фондове могат да се използват наистина за структурни промени в здравеопазването? Освен това, стана дума за здравето на децата. Много важен въпрос. Естествено, вие говорите за определени иммунизации, които би трябвало да се наложат във всички държави членки. Това наистина е, е интересно но виждане. Освен това, експертните конференции естествено са нещо прекрасно, но как можем е, да направим достояние на е, всички специалисти и работещи в тази сфера в цяла Европа е, на събрания опит или обменените знания там. И освен това, професионалните пътища за развитие, професионалните кариери и естествено е, свързаните е, с тях въпроси с е, пациентите. Криста Клас има думата. Благодаря. Господин председател на съвета, виждате, че наистина тази обширна политика е, в здравеопазването в крайна сметка може и да се обедини и да се концентрира върху няколко важни теми. Вие говорихте за насърчаване на здравословния начин на живот, за използване на структурните фондове. Първото, естествено, е нещо много важно да насърчим, да стимулираме този здравословен начин на живот. Той е свързан не само с е, е, имунизации и вакцинации, Въпросът е как е, в крайна сметка исторически погледнато, така да се каже, да се погрижа за тялото си, за тялото на за организма и за физическото и психическо здраве на хората. И какво, какви съвети и по какъв начин можем да дадем тези съвети. Да, освен това става дума за естествено въпроси от е, голямо значение за цялото общество. Ние трябва да мислим не само за здравето на децата, за здравето на населението като цяло. И естествено, че е много важно е, да включим здравеоплазването е, в всички въпроси, които влизат в този цялостен комплекс от проблеми, свързани с миграцията. Става дума не само за напускане на отделни държави, става дума и за това, че е, лекарите бягат от селските райони и се стремят към градовете, дори и в рамките на една и съща държава. Така че наистина би трябвало да помислим за това как да осигурим здравеопазване навсякъде. Е, за хората и Европа наистина се нуждае от нови пътища, от е, иновативен път на развитие в здравеопасването. Да, наистина съгласен съм, че са ни необходими не само така за е, алеи за че необходими са най-вече доктори в селските райони. А, господин Флоренц. По отношение на а, борбата срещу рака, като че ли вече почнахме а, съвсем конкретни действия, но а, що се отнася до борбата срещу пушенето, а, дискусията е огромна, но не зная все още доколко можем да постигнем някакъв реален резултат. В е, моята държава имаше наскоро е, скандал, който продължава е, да се развива. Прокуратурата бе включена веднага с разследване. Става дума за скандала с диоксина в хранителни продукти. Цяла Европа, казвате вие, би трябвало, така да се каже, да обедини усилията си по отношение на изследванията за справяне с рака или за намаляване на този бич. Не смятате ли, че това е наистина една много амбициозна задача и бихте ли ми казали нещо повече за това как, каква е вашата стратегия, каква е вашата философия? Дагма Род Пейрен би желала също да продължи. Аз бих искала да изразя надеждата, че министърът ще отговори на част от въпроса който зададох, е, свързан с информацията за пациентите. Предполагам, че поне неформално нещата могат да се съгласуват с е, комисията, ако вече не сте го направили и че през март вече ще има конкретни резултати. Вие сам казахте, правата на пациентите са на преден план за нас. И аз мога само да ви призова да не бавите нещата в това отношение и да започнете веднага работа по е, информирането на пациентите. Когато говорим за права, информацията е важна. И така, това са вашите въпроси. Имате думата за отговор. Що се отнася до въпроса на Януш Адър, структурните фондове и използването им, много депутати вече поставиха този въпрос, той е важен. Става дума не само за финансиране на конференции. Ние се нуждаем от е, инвестиции в инфраструктурата, за да можем да постигнем това намаляване на разликите между отделните държави членки и региони в Европейския съюз. Така че това е един от приоритетите ни през следващите месеци по отношение на здравеопазването. Бихме желали преди всичко да ползваме средства от структурните фондове. Много въпроси се отнасят и до здравословния начин на живот. Той е свързан с борбата срещу пушенето. Една от нашите конференции в областта на превенцията е, ще се спре на три основни теми. Здравословно хранене, което е много важно, когато говорим за здравославен начин на живот. Втората основна тема е, е физическа активност, спорт, много важна и за млади хора, и за деца, но и за възрастни хора. На всички би трябвало да предоставим достатъчно възможности за физическа активност в името на здравословния начин на живот и на по-дългия живот. И качествен, пълноценен живот и в напреднала възраст. И Борбата с, с тютюнопушенето, естествено, много е важно, най-вече сред младите хора, сред децата, сред юношите, да създадем една нетърпимост към пушенето, като им обясняваме всички рискове, които проистичат от тук за здравето. Има много действия, мерки за намаляване на тютюнопушенето има въведена пълна забрана или частична забрана на тютюнопушенето в определени помещения. Това са мерки, които ние ще е, продължим и ще настояваме за взимането им. Господин Шнеяхард също се спря на структурните фондове във въпроса си. Мога само да повторя, че са ни необходими финансови средства, капиталови инвестиции. Документацията по отношение на вакцинации, иммунизации и така нататък е особено важна, когато става дума особено за е, преместване от една страна в друга. Пациентите би трябвало да е, разполагат с тази документация и на новото място, в което се установяват. Миграционните потоци, миграционните процеси сред е, лекарите и средния медицински персонал – също е са приоритет за нас. Освен това, GP-тата или семейните, домашните лекари също заслужават особено внимание, тъй като обикновено те са първият специалист, е, първите специалисти, които е, имат контакт с болния, с които той се съветва. Е, естествено, той се подпомага и от медицинската сестра. Тук би трябвало да обърнем особено внимание на професионалната подготовка на образованието, обучението на медицинския персонал – Важни са и двете страни. От една страна е пациента, т.е. търсещият здравни услуги и от друга страна медицинските специалисти, работещите в здравеопазването, лекари, медицински сестри, които предлагат здравни услуги. Ние трябва да развиваме и двата елемента в сектора на здравеопазването, ако желаем да подобрим ситуацията. Естествено, че миграционните процеси сред специалистите е, в здравеопазването са много важни. Според мен трябва да им обърнем особено внимание. По време на унгарското председателство смятаме да се посветим най-вече на тези проблеми и да търсим и причините, но да търсим и решения. Какво мога да кажа на госпожа Клас? Става дума за структурните фондове. И тук и вие поставихте този въпрос. Очевидно това е много важен е, въпрос за депутатите в Европейския парламент във връзка с е, здравословния начин на живот. Мога да кажа, че средствата могат е, да се инвестират по отношение на здравословния начин на живот и популяризирането му за всички групи на населението. Демографското развитие, разглеждайки проблема от гледна точка на здравето, трябва да кажа, че въпроса с, с, с здравето на възрастните хора, на хората от трета, четвърта възраст е особено важен, особено когато става дума за работоспособни възрастни хора, те биха могли да допринасят за развитието на обществото, работейки по-дълго. А, инак е много важно да възпитаваме децата си в съзнанието за необходимостта от здравословен начин на живот. Трябва да ги образоваме, да ги информираме за това как функционира човешкият организъм и по този начин, чрез знание, да създадем и убеждението от необходимостта от здравословен начин на живот. Така и е, с напредването на възрастта те вече ще имат е, и вътрешното обещение и известни навици за здравословен начин на живот. Аз е, ви казах, че планираме конференция, на която ще се говори най-вече за борбата срещу тютюно пушенето. Благодаря на госпожа Дагмар Ротпейрен за допълнителния въпрос. Още през декември, когато се подготвяхме за унгарското председателство, седнахме с е, ресорния комисар да обсъдим въпросите и го помолихме за съответните документи. Ще се опитаме загубата на време да бъде е, сведена до минимум. Благодаря ви много. Вие виждате колко важна е тази дискусия за здравеопазването в Европейския съюз. Ние, е, съгласно нашия мандат и нашия ресор, отговаряме и за много други неща, но най-вече за здравеопазването. Е, всичко е се свежда и до здравеопазването и до здравето. Много важно е, естествено, да подготвим съответната документация, да осигурим и прозрачност, е, да информираме гражданите. Важно е да действаме, за да създадем условия за е, профилактика, за предотвратяване на вредните явления и вредните е, форми на поведение, най-вече по отношение на е, наркотици, на тютюнопушене. Вие също се спряхте на тази тема. И по отношение на програмата Европа 2020, вие говорихте и за миграционните процеси, и за демографско развитие, и за заплащане на е, специалистите в здравеопазването. Много-много са темите, които ни вълнуват. Много неща сте предвидили в рамките на вашето председателство, много конференции, на които ще бъдем поканени и колегите със сигурност ще присъстват. Благодаря ви още веднъж, господин министр, за това, че се отзовахте на поканата. Уважаеми госпожи и господа, скъпи депутати, благодаря ви много сърдечно за тази среща. Надявам се, че при следващата ни среща ще можем да отговорим в по-голяма степен на от... въпросите, които зададохте. Този път си давам сметка, че отговорите не винаги бяха пълни и задоволителни, но много се надявам, че следващия път ще наваксаме. Благодаря още веднъж и се надявам на едно добро сътрудничество.